Diamo inizio alla commissione. Колеги, моля заемете местата си. Ордине, Мария! Everybody take a seat. Моля заемете местата си, колеги. Добър ден на всички, добре дошли. И така, първо да приемем дневния ред. По точка 10 имаме промяна. Тъй като господин Войчеховски, заместник-председателя, докладчикът в Сянка, искат да разполагат с малко повече време, за да разгледат внесените изменения, така че точка 10, защитата на животните по време на транспортиране, ще бъде разгледан на 18 и 19 септември. И ако няма възражение по този дневен ред, той се смята за прият. Освен това, искам да съобщя на координаторите, ако днес се справим енергично с дневния ред, е възможно да проведем заседание на координаторите сред заседанието на комисията, защото за утре ни остава много сериозна работа. Така, освен това, днес разполагате с пълен езиков режим и така, казахме, ако няма възражение по дневния ред, както и по протокола, те са приети. Става дума протокол от 14 май и 30-31 май. А, също така искам да ви уведомя, че се излъчва а, по интернет днешното заседание. 610 изменения са внесени, що се отнася до преките плащания и 540 изменения по а, единната организация на а, пазарите. Така че виждате колко много изменения имаме. Надявам се да ги ограничим, да ограничим техния брой. Също така, за да сме сигурни, че ще действаме ефективно, припомням бележката на секретарията, що се отнася до внасянето и представянето на измененията по реформата на ОСП. Освен това, днес с удоволствие ще посрещнем парламентарна делегация от Нова Зеландия. Луквот Смит е представител на Камерата на представителите. Добре дошли в нашата комисия. Добре дошли на нашите новозеландски приятели. Възползвам се от възможността, за да благодаря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 дискусиите, обсъждането на тази финансова рамка имат ключово значение за ОСП, както и за реформите, които обсъждаме. Преди 10 дни Европейския съвет проведе дискусия по ancora state presentate по преговорната котия. Е, все още не разполагаме с конкретни данни за новите финансови рамки, но днес е, ще обсъдим това е, становище и възнамеряваме да подчертаем отново пред Комисията по бюджет какви са нашите желания. Що се отнася до това, което искаме да бъде включено в следващата многогодишна финансова рамка. Трябва да подчертаем волята на парламента. Отправната точка на становището, което съм изготвил, е становището от 8 юни 2011 година от ШУР и от 25 юни 2011 година доклада ДЕС. Това са отправните точки на това становище. Парламентът ясно поиска по този повод бюджета на ОСП да бъде запазен на същото равнище, на, на сегашното равнище. В реални измерения, разбира се. Разбира се, нашето становище трябва да бъде отстоявано в този му вид. Приветствам господин Мерго, представител на комисията. Ако има изменения по това становище, крайният срок за внасенето им е 4 септември. Поглеждам господин Лавия, той потвърждава, че става дума за 4 септември. И така, ще спра до тук. Е, има вече двама души, които поискаха думата. Естер първо и после Джовани. Благодаря, господин председателю. Благодаря ви за работния документ, който всички ние сме получили и в който ние подкрепяме позицията на комисия Шуре. Казвам това от името на НП. Вие ясно посочвате, че това, което замразява комисията, представлява съкръщение от 10%. Как ще се разпредели този свит бюджет между държавите членки? Това е въпросът. Също така искам да кажа, че трябва да обсъдим и резервна позиция. Не можем все пак да пренебрегваме действителността, защото ще бъдат взети решения, свързани с МФР в момент на криза и позициите на държавите членки не са ясно изразени. трябва да обсъдим съфинансирането по втория стълб. Ако държавите членки не са готови да дадат допълнителни достатъчни средства, ще трябва да бъдат принудени държавите членки да а, увеличат техния дял на финансиране. Що се отнася до НП, ние предвиждаме съфинансирания, така че бюджета да бъде достатъчно а, голям за земеделските стопани. Разбира се, че а, трябва в максимална степен да се привлекат и частни финансирания. Това все още е слабо застъпено. А, така че добре да се допълни това във вашия текст. Какво именно да се а, предвиди извън доклада Шуре. Благодаря много, Естер, казва председателят. Благодаря за този коментар. Разбира се, ще отбележим вашите бележки. Джовани има думата. Благодаря, господин председател. Аз бих искал малко да разширя обхвата на дебата по текста. Новите е, многодишни финансови перспективи, заключенията на датското председателство, е, не намирам, е, че са крачка напред в преговорите. Освен това, трябва да се подчертае факта, че днес наистина в рамките на кипърското председателство трябва да се върви напред. Днес участвах в ристранна среща по бюджета 2013 година и остана с впечатлението, че се, се возя в кола без шофьор. Защото и държавите членки и съвета говорят за растеж и заетост, от друга страна, това от една страна, от друга страна Същия този съвет а, отряза 17% от бюджетната линия растеж. Така че лявата ръка не знае какво прави дясната. Що се отнася до многогодишната финансова рамка, все още ни остава много път да извървим и това силно ме притеснява. Притесняваме, че Председателят е, казва, че има планини от изменения, е, а от друга страна е, рамките не напредват бързо. Ясно е, че преговорите ще се забавят още повече спрямо предвиденото от миналата седмица. И за това, заедно с комисията, ще трябва да обсъдим възможните сценарии, ако не се приеме многодишна финансова рамка. Трябва да се обмисли една альтернатива за продължаване на ОСП. Така че въпросът ми към комисията е дали има предвид подобна хипотеза и дали не трябва да се предприеме тристранен диалог. Благодаря, Джовани. Да, новините не са много радостни. Дори това, което чухме днес от Еврогрупата, от наша страна ние ще направим всичко възможно, за да вървим напред. Ще докажем, че парламента наистина не си губи времето. Но ако не разполагаме с конкретни цифри, как да приключим дискусията. Джордж Лан. Uh, Благодаря, господин председател. Това становище също е, всъщност е един изключително важен документ, що се отнася до работата на комисията по земеделие. Защото ако разгледаме взетите решения, свързани с работните процедури на парламента, нещата са ясни по компромисните решения ще се гласува в комисиите а, и няма да има гласуване в пленарна зала. Затова е много важно да заявим къде според нас са пределните граници по отношение на бюджетите, е, свързани с е, основни е, за нас моменти. Защото иначе преговарящите, използващи доклада на комисията Шуър като основа за работата си по преговорите, трябва да имат предвид, че той не покрива всички елементи, които ние обсъждаме в момента. Затова тук имаме възможност да изложим позицията си по някои въпроси. И по отношение на бюджета, точно тук трябва да заявим къде са пределните стойности, под които не може да се слиза. И според мен това трябва да е, е, е там, където би се намирал бюджета, ако се е, замрази. Е, в реално измерение. Е, за мен това е много важно. Черв... Червена линия за нас. Това е пределна линия за нас, която е много важен репер за преговарящите. След това, що се отнася до въпроса за разпределението, той не е обсъден в доклада на комисията ШУР. Може би е добре да се опомене тук. Може би е, има как да достигнем до някаква обща позиция без голямо навлизане в подробности. Разбира се, ще видим какво казва по темата колегата Каплър Сантуш, но е, според мен е добре да заявим някаква позиция. След това трябва да се обсъди какво влиза в е, многогодишната финансова рамка и какво не. Защото комисията предлага някои от средствата от резерва за кризи да се използват. А, смятаме ли, че това е правилно? Смятаме ли, че тези средства, които всъщност е, е, на практика не съществуват, защото а, влизат в този резерв само когато има криза и когато се поиска тяхното използване. И ако тези средства влязат в бюджета, това на практика представлява още едно рязване на ОСП. Това е добра възможност да заявим а, какъв е минимума под който не можем да се съгласим да се слезе. И е важно да очертаем основните насоки, защото като говорим за първоначалния документ, възоснова на който ще работим по-нататък. Благодаря много, Джордж. Единствената възможност, която имаме да заявим позицията си, по многогодишната финансова рамка е наистина точно това становище. Нека да продължим дебата. Луис Капуаш Сантош има думата и след това госпожа Магинес. Господин председател, исках просто да кажа, че съм съгласен с колегите, които ви поздравиха за добре свършената работа и които казаха, че постиженията са отразени в текста. Господин Лайен, според мен, спомена важен въпрос. Документът на датското председателство действително упоменава въпроса за разпределението и наскоро бе приета една позиция на съвета по европейски въпроси, е, в която се засяга именно тази тема. Така че е, темата е доста чувствителна и мисля, че трябва да положим сериозни усилия, за да разрешим проблема възможно най-бързо. Що се отнася а, до останалата част от текста, тя действително отразява позицията на нашата комисия. Поздравление, господин председател. Благодаря, Луиш. Сега, колеги, нека отново да приветствам колеги. делегацията от Нова Зеландия вече е тук изръкопляскахме, приветствахме ги, но те все още не бяха влезли в залата, така че нека отново да поздравя председателя на Новозеландския парламент, господин Локвуд, Смит и цялата делегация от Новозеландския парламент. Благодаря много. Мерият Магинес има думата. Благодаря, господин председател. Благодаря ви много за е, свършената работа и за яснотата на работния документ. Е, може би това ще е интересно за нашите колеги от Нова Зеландия. Сигурно и те се сблъскват с някои трудности с бюджета за селското стопанство. Може би по-различни трудности от нашите, но все пак. За мен е, пределната граница е там. Казахте, че има над хиляда изменения по докладите. Това е само началото. Във всички тези изменения се иска фермерите да направят повече срещу по-малко субсидии и помощи. Според мен пределната линия трябва да е следната. Ако бюджетът не е, е на нивото, което парламента иска, тогава тези изменения трябва да бъдат отхвърлени. Не можем да искаме от селските стопани да правят е, все повече и повече, да се съобразяват с много различни директиви и да намаляваме средствата за тях. Благодаря много, Мерия. Да, съгласен съм с вас. Имаше голямо мнозинство по доклада ДЕС. Имаше голямо мнозинство е, и по другия доклад на комисията Шур, мисля, че трябва да се обедним. Госпожа Кастингер има думата. Благодаря. И аз искам да ви благодаря за добре структурирания документ, който по изключително логичен начин очертава основните елементи. И искам да ви кажа, че това, което ме безпокои тук е следното. Когато обсъждаме европейската криза, не сме достатъчно внимателни по отношение на европейския бюджет. Той все още е доста малък и не съм сигурна, че ни възприемат на сериозно. Трябва да се борим повече за бюджета. Ако искаме от фермерите да правят повече, им предоставяме по-малко подкрепа, не можем да очакваме те да следват нашите насоки. А, това ще се отрази зле на дисциплината. Очаквам дебата да е интересен и се надявам да постигнем обща позиция. Благодаря на Елизабет Кастингер. Благодаря, господин председател. Искам да се присъединя към казаното от предишният оратор, що се отнася до съкръщаването на сълскостопанския бюджет. Трябва да сме много внимателни. Естер постави въпроса по-рано. Подчерта, че има силен натиск върху държавите членки. Съветът вижда възможности за економии в това отношение. Ние трябва по-внимателно да обясним, че парите за развитие на селските райони са пари, които отиват в полза на растежа и то на зеления растеж. Дори когато има недостатъчно средства в националните бюджети, ние трябва да а, правим съкръщения в тази област. Госпожа Магдина също се а, спря на този а, въпрос. Джовани Лавия подчерта, че трябва да работим съвместно с Европейската комисия, да се изготви евентуален план Б в случай, че не бъдат успешно приключени преговорите. С преките плащания има по-малко проблеми. Там е възможно да се приложи подхода на временните 12 -тини. През 2013 много от фермерите ще изпитат нестабилност. Затова трябва да излезем с практически предложения от страна на парламента и комисията. Преди няколко седмици беше публикувано проучване за международните плащания от това проучване става ясно, че в САЩ се изплащат три пъти повече субсидии, отколкото в рамките на ОСП. Трябва да припомним на държавните и правителствени ръководители, че ние не само гарантираме работните места в селското стопанство, не само гарантираме производство на храни, но и че трябва да направим нужното, за да запазим своята конкурентоспособност на международните пазари. Стюарт Агню, след това Алберт Тес. С интерес се слушах казаното от господин Лавия. Той има незавидната задача да се опита да вразуми комисията, що се отнася до бюджета за реформата в ОСП. Както подчертава той, въпреки усърдните му действия, той има усещането, че се вози в автомобил, който няма шофьор. Тоест, е, не е ясно къде искаме да стигнем. Датското председателство се състоя през първата половина на годината, което означаваше, че имаха пълни 6 месеца. Те са известни с отглеждането на свине и на ечемик. Но сега ни чака лятната вакансия, през която няма да се случи много. Затова ми се струва, че ще закъснеем дори още повече с сроковете. Искам да повторя въпроса на господин Лавия. Какво ще се направи при положение, че няма достатъчно време и дали всичко ще ни бъде наложено отгоре, бих допълнил аз. Благодаря, Агню. Алберт Дес, Вапитер е Яр. Благодаря ви, господин председател. Бих искал да подчертая това, което беше казано от Естер Лангин от името на нашата група, както и казаното от Джовани Лавия, от колеги от други политически групи. Това показва, че има единомислие в залата. Магинес подчерта нещо важно. Дори ако се запази стъклотуквото в бюджета, това ще означава съкръщения на практика в бюджета поради множеството допълнителни изисквания, които се налагат в държавите членки. Например, тия 7%, ако бъдат отнети от производството, в отделни случаи това ще означава повече разходи срещу получаването на по-малко. Надявам се, че в последния момент държавите членки ще постигнат съгласие. Аз съм член на парламента повече от 20 години и зная, че понякога се случват такива решения в последната минута, така че това е възможно, но струва ми се, че не всичко е толкова розово и че ще трябва да се отложат нещата до следващата година. И така ще стигнем до 2014, преди на практика да се осъществи реформата. Мисля, че има общо съгласие, че можем да дадем своето одобрение само когато е ясно финансирането. Ако има 20% по-малко бюджет за ОСП и 30% повече неща, които трябва да се изпълняват от земеделските стопани, това няма да е приемливо. Затова ние трябва да гарантираме достатъчна подкрепа за селското стопанство в бъдеще. Не само за селското стопанство, защото средствата, които се предоставят, са в полза изобщо на потребителите. Не бихме искали хората да се налагат да плащат по-високи цени за храните, които купуват. Този 1% е минимален. Необходимо е да се намери нужното финансиране. Благодаря, Алберт. Пита Яр. След това е Мишел Дента. Благодаря много, господин председателю. Ние използваме парламентарен език но мисля, че държавите членки не са прави да ни кажат как точно стоят нещата. Необходимо е да се започне един истински дебат, за да сме наясно колко средства ще бъдат на разположение. Ние говорим за растеж, за работни места, всички желаем това, но изглежда, че селското стопанство е извадено от уравнението. 70 милиона са заетите в земеделието. Това съвсем не е малък брой работни места. И не става дума само за създаването на нови работни места, но и за запазването и гарантирането на съществуващите милиони работни места. В тази комисия ние сме проявявали последователност, настоявайки, че искаме да се запази съществуващия бюджет и ако бюджетът е много по-малък от този, тогава трябва да си направим логичните изводи, да видим какво е приемливо и какво не е приемливо за нас. Ако се стигне до повече бюрокрация, до по-малко финансиране, нещата ще станат неуправляеми и трябва да продължим да сме последователни и да преговаряме твърдо. Благодаря, Мишен Данта. А след това господин Шекерски. Благодаря, господин председателю. Благодаря е, за това представене и за извършената работа. Аз мисля, че трябва да проявим реализъм. Въпросът, е, свързан с бюджета, включително е, за замеделие, в крайна сметка Държавните ръководители и правителствените ръководители ще вземат решение по тези въпроси, защото замеделието е изключително важно в нашите страни и виждаме, че някои държави използват замеделието, за да представят изискваните и да го превърнат в въпрос на глобалния бюджет. Аз сега ще се спра на следния въпрос. Всички а, ние от 2002 година мислим в една посока, а, според последното споразумение за земеделския бюджет, т.е. че а, при 27 държави членки а, ще разполагаме с същите се, с които когато бяхме 15. Тази, това мислене идва от времето, когато се смяташе, че пазарът единствено ще реши тези въпроси. Но това остана в 20 век, сега сме 21 век, това е друг свят. И имаме доказателства, че пазарите не са в състояние сами да уредат кризите с цените на земеделската продукция. И държави, които вчера искаха свиване на бюджета за селско стопанство, днес са първите, които предоставят допълнителни средства на замеделието. Имам предвид Бразилия, Аржентина, но също така и Елизабет Кьостингер каза това, имам предвид данните в САЩ. САЩ искаха да правим по-малко, а всъщност три пъти повече от нас вливат. И това са реалностите, е, които ние трябва да отстояваме. Не става дума да не се развива нашата селскостопанска политика, тя има нужда от това. Но когато говорим за средствата, е, трябва да е, сравняваме с сравними ситуации. Светът се е променил от 2002 година. И ние е, не а, е, трябва да бъдем е, овцете, които нашата комисия да бъде овцете, които се стрижат от всички. И а, това е економическа дейност, но тя държи живи териториите в Европа. Благодаря. Благодаря, Мишел. Per riuscire a mantenere questa linea rossa. Allora, vicepresidente Secherieschi e poi... Да, заместник Председателят Шакерски има думата. Много przepraszam. Очевидно, тук между нами panuje duża zgodność. Благодаря много. Е, всички е, ние е, сме съгласни по тези въпроси и ние държим пръста си на пулса на земеделието. Но наистина ситуацията е твърде специфична. И смятам, че трябва да обмислим дали не трябва да приемем специално становище по бюджета и по реформата на ОСП, защото това са обвързани, взаимообвързани теми. Можем, разбира се, да се запитаме Можем ли още нещо да постигнем преди лятната вакансия и какво да се предприеме след нея? Това също трябва да се реши. Също така искам да споделя, че след консултация с моите колеги от полския парламент няма микрофон за оратора. И така, разговарях с колегите от Полския парламент по въпросите на селското стопанство и те ми обърнаха внимание на следния проблем. Преговорите вече са започнали в съвета по общи въпроси и там се обсъждат и въпроси на селското стопанство. Направени са предложения, държавите членки са в течение. Е, на тези преговори и Европейския съвет ще е, вземе решение по тези въпроси. Това ни е ясно и е много важно да се свържем е, с нашите министри, които ще участват на съвета, да поддържаме тесен контакт с тях и е, да е, анализираме как именно е, е прият бюджета за селското стопанство през последните години. Наистина не се отчита разширяването и промените настъпили в тази сфера. Благодаря ви. Благодаря много, господин заместник-председател. Жозе Бове, следващия оратор. Благодаря, господин председател. Аз искам малко да се спра на въпроса по същество. Не от гледна точка на Мишел Дантен, но в същата посока. Днес аз съм силно притеснен от бъдещето на този бюджет, както и всички останали, но не по същите причини. Всъщност въпросът е, е до легитимността на ОСП. И ако няма легитимност тази политика, държавите и най-вече общественото мнение ще каже защо трябва да се финансира е, селско стопанство, което унищожава околната среда, работните места и не произвежда качествена продукция. За съжаление и е, това е, ще се научи от всички предложенията, на парламента и въобще, които се правят, е, върват в погрешна посока. По отношение на разпределението между държавите няма напредък. Тавана, който се предлага днес, по никакъв начин не отговаря на потребностите за разпределяне на помощите. Това дори е обида за по-голямата част от дребните производители. И сега, като гледам какво се случва с екологосъобразното замеделие, как се провалят всички мерки, какво а, трябва да се направи. Бих искал да отговоря на господин Бове, но малко по-късно. Ще дам първо думата на, на следващите оратори. Благодаря, господин председател. Ние многократно обсъждаме този въпрос. Абердес, Питър Яр подчертаха, че е необходимо да бъдем единни може би нещата могат да проработят а, така в, а, в Берлин. Знаем, че средствата, които поглъща Берлин, създават затруднения в други части. Тези проблеми са осезаеми в сектора на селското стопанство. Ако искаме една истинска реформа, която заслужава това име, трябва да изградим а, солидна позиция на парламента. Ние, ние искаме да се запазва само сегашното ниво на, на финансиране, предвид на допълнителния натиск, на който е подложено земеделието. Ние искаме да имаме повече средства, за да бъдем конкурентоспособни на международните пазари. Необходимо е да има субсидии, но ако твърдим, че чрез субсидии трябва да поддържаме конкурентоспособността си, това няма да е е, издържи. Нека да се фокусираме върху това, е, да се осъществи една устойчива реформа на ОСП. Благодаря, господин председател. Съжалявам, че вземам думата отново. Искам да отговоря на изказването на господин Бове аз се опитах да намеря резултатите от проучването на общественото мнение относно отношението им към селското стопанство, което ми беше разпратено миналата седмица и това мнение е много положително. Бяха поставени въпроси, свързани с устойчивостта. Но да се твърди, че обществеността гледа отрицателно на селското стопанство е нещо, което не се потвърждава от последните проучвания на общественото мнение. Въпросът за легитимността, според мен, е основателен въпрос. Аз подчертах, че искаме от европейските селски стопани да правят много повече. Колегите от Нова Зеландия също имат проблеми, свързани с земеделието, с земеползването, и прочие. Ние също трябва да се справим с сложните въпроси, свързани с намаляването на емисиите на СО2 и прочие. Искам да обърна вниманието на колегите към това последно проучване, за да знаем какво мислят точно гражданите за селското стопанство и изобщо за средата, в която работи. Благодаря. Всички желаящи можаха да се изкажат, затова искам да дам думата на представителя на Европейската комисия. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на Комисията по селско стопанство за този интересен дебат, който, по мое мнение, изрази становищата на представителите на комисията, свързани с многогодишната финансова рамка и реформата на ОСП. Ние получихме от вас доста предложения. Ясно е, че има желание от страна на комисията да ускори преговорите по многогодишната финансова рамка, така че ние имаме обща цел в това отношение. Ние изготвихме поредния вариант на многодишната финансова рамка. Ние сме изключително признатели на подкрепата, която се оказва за ускоряване на работата по многогодишната финансова рамка. Първите сигнали от Кипърското председателство ни дават основания за надежда поради това, че те са амбицирани да се предвиждат нещата напред през есента. Някои попитаха дали не трябва да се концентрираме върху изготвянето и на план Б. Ние не разполагаме с достатъчно време за такъв план Б. Освен това, считам, че бихме отправили погрешен сигнал. Това ще означава, че сме се отказали от своевременното постигане на споразумение. Надяваме се, че в рамките на сроковете ще бъде прията многогодишната финансова рамка, за да влезе тя в действие от 1 януари 2014 година. Бяха поставени конкретни въпроси, свързани с това как комисията тълкува многодишната финансова рамка, какви са предложенията за земеделието и прочие. Бих искал да подчертая, че комисията ще продължи своите усилия за постигането на максимално бързо решение в интерес на селското стопанство. Тези интереси трябва да бъдат и цяло отчетени. Благодаря на представителя на Европейската комисия, благодаря на колегите за техните изказвания. Сега имаме сравнително по-добра яснота относно позицията на Европейския парламент Ние многократно сме обсъждали тези теми. Въпросът беше разгледан и в пленарна зала. Беше получена подкрепа с огромно мнозинство в парламента. Многократно беше потвърдено решението ни по доклада на Гарига. В докладите, които гласувахме в последствие, ние трябва да сме наясно от какво не можем да отстъпим в нашата позиция, за да можем да се справим с новите предизвикателства. Много колеги изразиха своето отношение по някои чувствителни въпроси. И считам, че трябва да очертаем новите предизвикателства, пред които е изправено селското стопанство в една нова конкурентна рамка, където има нестабилност, колебливост на международните пазари на селскостопански стоки, има трудности, пред които са изправени фермерите, има множество реформи, които се реализират много усилия в сферата на ОСП. Сега парламентът има нови правомощия, проистичащи от Лисабонския договор и трябва да намерим верният отговор за селското стопанство, което е изправене пред нови трудности в сравнение с миналото. Искам да благодаря на докладчиците за техните усилия и старания. Надявам се, че ще бъдат обогатени техните доклади с представените изменения и че ще бъде направено нужното тези изменения да бъдат разгледани. Това ще е възможност за, за нас да фокусираме по-добре своите желания, за да отговорим на конкурентната среда и новите предизвикателства. Ние Имаме възможност сега 4 септември е крайния срок за представяне на изменения. Благодаря на секретарията, на всички, които участваха и можем да преминем сега към пета точка от дневния ред. Тя е тясно свързана с тази, която разисквахме току-що. Става дума за общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2013 година. Естер Деланга е докладчик по становище, що се отнася до мандата за триалога. На 31 май имаше такъв. And вие се намираме в ключов етап от процедурата към края на юли. Съвета трябва да приеме своята позиция по проекто бюджета. Ние трябва да излезем с предложение за изменения. Искам да дам думата на Естер Де Ланге, за да ни въведе в темата. След това ще изслушаме колегите. Благодаря много, господин председател. Да, действително, всяка година вземащите решения по отношение на бюджета трябва да работят все по-дълго – преди да могат да си позволят да излязат в лятна вакансия, защото все се налага да се чака решението на Корепер. Ето сега ще трябва да чакаме най-вероятно до края на месеца, може би защото това е последната година в многогодишната финансова рамка. Тоест годината е доста деликатна и Както каза Джованни Лавия, 7% от предложението на Комисията за бюджета за селско стопанство е, така и не е обсъдено, защото увеличението ще бъде само 2%. Има проблеми с е, изостанали плащания, тъй като в областта на регионалната политика планирането е многогодишно и много страни рамките на съвета се реагират критично на предложението за 7%, обаче е, пък е, да се остане на нула не е реалистично, защото е, съветът каза, че в началото на многогодишната финансова рамка поема много ангажименти. Когато се поемат ангажименти, те трябва да се изпълнят но към края на периода това не, не винаги става. Така че, всъщност, това е ситуация създадена от съвета. Другият въпрос е свързан с предложението за 0%. Съветът иска да наложи всевъзможни мерки, без обаче да ги обвързва с средства – и така, мисля, че трябва да се разгледа не само въпроса за кои аспекти ни трябват повече средства, но трябва да поговорим и за това, откъде можем да спестим. Аз имам своите предложения по въпроса, но трябва да се види какво смятат и докладчиците в сянка. От тук нататък можем да говорим и за едни евентуални цифри от Корепер. По-рано имаше ограничения по бюджетни редове. 8 милиона са, ограни... са от... урязани по мерките за разпространение на информация. Миналата година, например, бе засегнат отрасъла на овощарството и градонарството. И в Испания, и в Португалия имаше проблеми с производството на краставици, така че многократно сме казвали колко важно е да се предоставя информация на потребителите. това е важно и по отношение на работата на организаторите, организациите на производителите. Не може е, комисията да направи отрицателно предложение, парламента да го подкрепи и е, да е, не се вземат предвид индивидуалните производители, при положение, че те работят само с няколко големи дистрибутори. И накрая, колко реалистично е да се предполага че 300 милиона допълнително ще дойдат от клиринга по някои сметки. Тоест, това се предполага, че са суми, които комисията може да си върне от държавите членки Честно казано, според мен това е нереалистично. И така, какво смята комисията по отношение на предложението на съвета? Какво според комисията е реалистично? Какво не е реалистично? Какво е възможно? Къде могат да се а, орязват бюджети, къде не? И накрая по отношение на пилотните проекти и по отношение на подготвителните действия. Комисията по селско стопанство тук има някои спорове с към Европейската комисия. Стана ясно това още при отчертаването на мандата за преговори. Смятаме, че в миналото не е направено достатъчно за последващи действия по тези бюджети и подготвителните действия. Особено, що се отнася до маржовете. Има един сайт – обаче сайтът не работи. Непрекъснато е, има сривове. Там се говори и за цените, за тенденциите по отношение на цените, но не се говори за мержовете. И въобще е много трудно достъпен този сайт. В Холандия това е много важно. Там е, в Сълскостопанския институт се казва, че маржа за инвестициите, да кажем, в свиневътството е 30 или 40% в сравнение с инвестициите на дистрибуторите, 10-15% по-дълго по-надолу по веригата, а всъщност резултатът е отрицателен периодът, който е разгледан от института, всъщност не е представителен. 10-15% е маржа за посредника, 30 до 50% е маржа за супермаркетите. Виждате за какво става дума. Така че тук трябва да се предприемат мерки. Комисията прави твърде малко. Друг пилотен проект от преди години. Спомняте си господин Мулдер, уважаван член на тази комисия, той подаде един проект, който всички ние подкрепихме. И каза, комисията трябва да очертае какви са обективните критерии по отношение на бюджета и субсидиите на хектар. Това бе оставено на страни, обаче сега се чудим откъде ще можем да вземем пари за регионалните плащания – Комисията казва, че това не е справедливо. Не е справедливо да има един оплащан на хектар навсякъде в Европа. Комисията обаче на практика не е предложила никакви по-реалистични критерии. И тази година по-рано имаше предложение, подкрепено от всички групи. Бе казано, че пазарите стават по-нестабилни и казва се, че е, научните среди е, могат да дадат съвети за това какво може да се прави, когато има такава нестабилност, но обаче всъщност какво става? Производителите се опитват да се запасят с захар за следващата година и половина. В селските стопани трябва да знаят как, как да планират, какво могат да направят, когато бюджетът е толкова нестабилен и се намираме в 21 век тази година обаче комисията казва, това не ни е необходимо, правим го от много време насам и споменава член 21 и член 24 от регламента за развитието на селските райони, съответно за обучението и консултациите. Обърнах се към няколко държави членки, попитах дали при тях тези членове се прилагат, т.е. дали пари заделени за развитие на селските райони, се използват за обучение или за консултации. Оказва се, че държавите членки не са чак толкова ентусиазирани. Когато се обърнем обаче към някой фермер и го попитаме, знаете ли какво да правите, когато пазарите са толкова нестабилни, отговорът почти винаги е не. На теория се предполага, че по собствена инициатива държавите членки могат да направят нещо. А, не може да оставяме нещата така. Крайно време е държавите членки да се дадат сметка, че ще получават все по-малко от Европа и че трябва да поемат нещата по-активно в свои ръце. Нашата цел е да може самите селски стопани да могат да действат самостоятелно и разумно. На 23 юли е крайния срок за подаване на изменения и се надявам, че преди да излезете за на вакансия ще подадете изменения. И все пак, тъй като ще има сериозни ограничения на бюджета, моля ви, не подавайте изменения, които да върнат всичко към първоначалното предложение на комисията, а внимателно обмислете какво и къде и как може да се направи. Благодаря. Естер, della tua presentazione, adesso iniziamo subito. Благодаря, Естер. Чувани Лавия и ще продължим по-нататък с ораторите. Благодаря, господин председателю. За първи път Съветът а, белязва известно забавяне по бюджетната процедура и а, трилога от тази сутрин установи, че парламента а, има също мандат, от друга страна съветът се задоволява само с техническите аспекти но всъщност това досие не беше предвижено нито в Корепер, нито никога. Струва ми се доста странно, възможността да приключим без да изчакаме какви ще бъдат резултатите от съвета преди 23-ти, ако се проведе този съвет, във всички случаи, след като се запознаем с позицията на съвета, ще трябва да изложим нашите аргументи. Бюджетната комисия и съответната генерална дирекция, която е компетентна, има доста рестриктивен прочит. Е, достигна се до компромис, но доста нестабилен, като се има предвид разногласията между различните държави и този прочит твърде технически е насочен към тези редове, да речем четвърта, четвърти ред, политика на добросъседство, беше направо пометена. Също така и други редове, свързани с средните и малки предприятия, втори де, там имаме селективно съкръщаване на разходите. Е, много бих искал комисията все пак да посочи е, дали предвижданията в съвета е, са правилни, що се отнася до намесата на пазарите. Или комисията смята, че на този етап и в този период на годината тези прогнози са прекалено ограничаващи. Последна бележка – И тук ще говоря за цялата процедура. Не знам дали трябва да бъдем оптимисти или песимисти. Тази сутрин установих, че съветът дори не е готов да се срещне с нас, така че да обсъдим ситуацията. От една страна държавите е, членки също изготвят прогнози, що се отнася до разходите, а има и държави членки, които не са готови да платят това, което предвижда комисията. Свидетели сме на една парадоксална ситуация и що се отнася до разходите за а, развитие на селското стопанство държавите членки, а, там пък а, те се развиват. Аз не искам да бъдат те блокирани, защото това ще бъде много рисковано, ще носи много рискове за всички селски райони и ще застраши ОСП. Благодаря, Естер Деланге. Благодаря, само искам да поясня за сроковете. Мисля, че сте много заинтересовани, но едва ли някой иска да заседава на 30 юли или август, за да работи заедно с мен по бюджета за селското стопанство. През предходните години ние правихме изменения на базата на предложения на Европейската комисия и след това ги коригирахме, ако съвета предложи нови цифри. Сега ние се базираме на данните от Корепер, които ще фигурират евентуално в окончателното становище на съвета. Така че ако окончателните цифри на съвета се различават от тези на Корепер, ние ще трябва да работим чрез секретарията. Господин Лавия е в комисията по бюджета. Всички от тази комисия искат да гласуват своевременно. за да могат да продължат преговорите. Като комисия, която да изготвя становище, трябва да гласуваме в началото на септември. Именно за това се налага да направим приемане на становището преди да е, излезе окончателното становище на съвета. Правили сме го и при предходни години. Колегата Родост. Благодаря. Благодаря на колегата Естер Еланге. Аз смятам, че наистина тя е най-подходящия събеседник за, на съвета. А, наистина а, намирам, че е безобразно това отношение на съвета. Когато става дума за съкръщения, Разбира се, съвета е пръв, а когато вече се подпали чергата, няма никой да спасява каквото е останало. Наистина, недопустимо е това радикално съкръщение. Що се отнася до Сдруженията на производителите, многократно обсъждахме значителната им роля – особено що се отнася до търговията на дребно и да се правят подобни съкръщения на това равнище е недопустимо. Надявам се, че всички ние ще се съгласим да не приемаме тези съкръщения. Пилотните проекти са добри, интересни проекти. Дават възможност на земеделските стопани да се откажат е, в определен момент от е, субсидиите, да бъдат по-конкурентно способни. Трябва да се запазят тези е, пилотни проекти. Според мен не трябва да подлежи на съкрещение този бюджет. Съвета трябва да преразгледа решението си. Що се отнася до реформата, всички участващи субекти, издруженията, защитниците на околната среда, производителите трябва да отстояват твърдо а, своите интереси. И смятам, че госпожа Деланге е от... свършила отлична работа, аз си оказвам пълно доверие. Благодаря. Лан. Благодаря, господин председател. Като колегата Джованни Лавия, аз понякога съм доста озадачена от съвета по тези въпроси. Колегата Алан а, нарече това играта на лъжецът а, вика, че някой друг лъже. Средствата които се обсъждат, зависят от прогнозните данни, които се подават от националните органи. Комисията получава тези прогнозни данни, след това ги съкръщава с около 20%, защото смята, че те са малко надути и прекалено оптимистични. И най-накрая съветът стига до 30% някъде. Всъщност Комисията съкръщава с 30% прогнозните данни, а съветът ги обвинява, че са надули цифрите. Всъщност тези цифри са подадени на комисията от държавите членки – аз не съм срещу намаляването на разходите, но това трябва да е обосновано, така че да няма сериозен ефект върху жизнеспособността на земеделието. Ако съветът предлага съкръщения, не съм се запознал с детайлите, но искам да чуя какво е мнението на комисията по позицията на съвета. Какъв ще бъде ефекта от тези съкръщения? къде са разликите между позицията на комисията и на съвета. Благодаря. Благодаря. Сега давам думата на представителя на комисията. С удоволствие давам думата на господин Алдо Лонго. Благодаря, господин председател. Задачата ми беше много сложна, тъй като ние сме изправени предпозиция в съвета, която създава огромни проблеми. Ще кажа защо. Ние излязохме с бюджет, който по наше мнение е коректен, той е доста рестриктивен, но се базира на анализа ни на потребностите, като се има предвид, както каза и господин Лавия, информацията, прогнозните данни, получени от държавите членки. Когато говорим за прогнозите от държавите членки, ние не ги съкръщаваме общо. Имаме методология, която ни позволява да претеглим тези прогнозни данни на държавите членки, да отчетем някои елементи, особено когато става дума за изготвянето на проекто бюджета за 2013 ние отчетохме постепенното включване на преките помощи, възможността евентуално за развитие, положително развитие на сълскостопанските пазари, което ни накара да предвидим някои мерки, които ни се струват разумни. Освен това, трябваше да вземем предвид в проекто бюджета някои от взетите в миналото решение, особено по време на общия преглед на ОСП. Освен това, трябваше да отчетем и многодишната финансова рамка, по какъв начин се реализират програмите. Тяхното изпълнение беше ускорено, както се спомена. И това ще бъде още по-подчертано през 2013 година, когато е край на сегашния финансов период, особено когато говорим за кредите за плащания. Отчитайки най-новата позиция на съвета, тя буди известно безпокойство сред нас. Ние правим оценка на прогнозите, направени от съвета, и то внимателно, в опит да видим доколко уместни са тези съкръщения. Понякога ни се струват твърде произволни. За някой няма никакви основания. Предложението за 312 милиона е напълно произволно. Безпокоят ни някои други елементи. тъй като при сегашното положение считаме, че има непоследователност и разминаване с нашите прогнози. Нашите параметри са еднакви, когато изготвяхме проекто бюджета и на този етап ние не смятаме да преразглеждаме позициите си в това отношение. Казаното от господин Лавия беше правилно. Искам да благодаря на госпожа Деланге за поканата за сътрудничество с нас. През септември ние ще започнем да работим по писмото за промени в бюджета. През септември можем също да получим някои по-ясни идеи за променените параметри в сравнение с първоначалните, което ще ни позволи да изготвим проекто бюджета с тези изменени параметри ще можем да бъдем по-прецизни, що се отнася до предложенията, които се намират в съвета в момента. Господин председателю, аз съм готов открит за сътрудничество с парламента, особено с госпожа Деланге. Готов съм да обсъждаме по-задълбочено, по-детайлно някои от предложенията на съвета, както и да започнем работа незабавно, за да имаме ясна представа за положението. Бих искал също, с ваше позволение, да се спра и на пилотните проекти. Това е въпрос, който непрекъснато се появява в дебатите ни на този етап през годината. Комисията е напълно наясно за важността, която Европейския парламент отдава на пилотните проекти и подготвителните действия като важни инструменти за предприемане на политически действия. Но бих искал да напомня, че Европейската комисия вече осъществява доста действия, реализира много проучвания има риск да се стигне до припокриване на някои от пилотните проекти. Ето защо ние не бихме искали да се създават паралелни, паралелни действия или пък припокриване на действия. Особено тези, които вече са в ход. Ще са необходими допълнителни технически срещи, за да можем да изясним някои от аспектите, свързани с предлаганите в миналото и по време на сегашната финансова година пилотни проекти. Искам да помоля госпожа Деланге да ни позволи да изразим по-детални становища по някои въпроси. Искам да реагираме на някои от предложените изменения, Госпожа Деланге се спре на някой от тях, е, за да можем да хвърлим повече светлина на някои въпроси, свързани с пилотните проекти. В миналото вече сме заявявали, че когато говорим за разглеждането на маржовете, на цените, ние реализираме редица инициативи, които, по наше мнение, отговарят на исканията на Европейския парламент за съответния пилотен проект. Всъщност е, имаме механизъм за наблюдаване на цените и на маржовете. На базата на вашите коментари ние също считаме, че това, което наистина е необходимо да се подобри прозрачността, комуникацията, разпространението на резултатите, гражданите да имат достъп до тях. Ние сме готови да работим в тази посока, да отговорим на исканията на парламента в това отношение. И се надявам, че това е проява на добра воля, която ще бъде добре разбрана от вас. Също искам да направя няколко коментара, свързани с маржовете. На базата на казаното днес има проблем и трябва да действаме заедно. Имаме някои добри проучвания за маржовете в селското стопанство. Ние не бихме искали тези маржове да бъдат преразпределени по цялата промишлена верига. Можем да обсъдим тези въпроси с госпожа Деланги допълнително, за да видим какви са изискванията на парламента може би на базата на съвместно проучване да видим какъв отговор бихме могли да дадем. Господин председателю, бихме могли също да говорим и за другите пилотни проекти, които се предлагат, но считам, че това трябва да стане на по-техническа двустранна среща. Що се отнася до проекта на господин Мелде, през 2011 заделихме средства. Сега в навечерието на подписването на договора ще разполагаме с 24 месеца за реализирането на планираното проучване. Що се отнася до а, проекта за управление на колебанията на цените, Считаме, че най-добрият начин за справяне с колебанията в цените е да се стимулира развитието на селските райони и да видим как най-добре бихме могли да предприемем действия на местно ниво чрез инструментите на развитието на селските райони. Всяка територия има своите пазари и когато говорим за колебанията в цените, всеки пазар реагира по различен начин на тях. Бих могъл да продължа с списъка, но едва ли ще разполагаме с време за това. Председателят, благодаря ви много. Благодаря ви много, господин Алдо Лонго. Вие хвърлихте светлина върху много въпроси. Сега в заключение давам думата на Естер отново. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на колегите, които се изказаха и искам особено да благодаря на представители на комисията за реакцията. Мисля, че по много от тези въпроси можем да се съгласим. Комисията знае, че не става дума само за поддържане на добра фасада. Ясно е, че съветът предприема един избирателен подход и би било добре докладчиците в сянка да се присъединят към нас, но най-важното е да обсъдим с комисията всички евентуални възможни промени – които могат да се включат тук. Що се отнася до пилотните проекти, е, те трябва да се обсъдят, защото горкия мистер Мулдер ми каза през 2009 година, че е, преди сумати години е предложил да се разгледат обективните критерии за разпределение на подкрепата за доходите. И какво чуваме сега? Договорът е бил подписан през 2011 година, ако правилно съм разбрала. Е, това е, е доста голямо закъснение. Ако наистина искаме да реформираме ОСП, е, са ни необходими обективни критерии. А, обаче, ето, виждате колко късно се подписва договора. Това просто е хвърляне пари на вятъра, защото времето ни изтича. А що се отнася до маржовете? Те продължават да са приоритет за Европейския парламент, но, както каза комисията, тя е готова да обсъди въпроса с парламента, за да се потърсят подобрения, възможности за а, корекции и подобрения. И а, госпожа Магинес каза, че ръководи неформална група. Ако обсъдим въпроса за маржовете в една по-голяма група в Европейски парламент, отлично. А, мисля, че системата трябва да се подобри и с удоволствие бих обсъдила с вас и колеги от комисията в парламента как може да се постигне това. И накрая, говорихме за различните възможности за политиката за развитие на селските райони. Възможности има много, но това не означава непременно, че всички те ще бъдат използвани от държавите членки. И когато казваме, че може би е добре да се нанесат някои корекции, да се обменят а, добри практики, това е нещо, което трябва да се обсъди много скоро, защото ако действително смятаме, че добрата практика трябва да се обменя, че има какво да се научи. А, може би за бюджета е вече твърде късно, но все пак, що се отнася до а, това да информираме селските стопани, можем да ги информираме за а, новите потребности на 21 век и начина по който те се отразяват на селското стопанство и можем да се обърнем и към Европейския социален фонд и програмите за обучение през целия живот в тази връзка. Виждам колегите Кима тук, виждам, че е представителя на комисията Кима. Изглежда, че действително това не е лоша идея. Е, за тази цел средствата могат да дойдат от социалния бюджет, а не непременно от бюджета за селско стопанство. Благодаря. Председателят нека да напомня на всички, че крайният срок за подаване на изменение е 23 юли в 12 часа на обяд. А сега преминаваме към точка 6 от дневния ред. Надявам се, че ще я покрием бързо, тъй като Става дума за привеждане в съответствие. Става дума за регламент 3 от 2008 година за информацията, свързана с селскостопанските продукти на вътрешния пазар и в трети страни. Докладчикът е Жозе Бове. Както казах, тук става дума за привеждане в съответствие. Това е единствената цел. Просто да се приведе в съответствие този регламент с Лисабонския договор. Жозе Бове има думата. Благодаря, господин председател. Е, да, за такъв е, е, доклад, за съответствие става дума. Това е нещо общо взето просто, за съответствие с Лисабонския договор на регламента от 2007 година за действията за информиране и насърчаване, свързани с стопанските продукти на вътрешния пазар и в трети страни. според мен Комисията предлага разпределение, което спазва духа на договора, спрямо разпоредите от по-общ характер, 290 член и по-техническите въпроси в член 291. Въпреки това, предлагам няколко изменения, които подсилват позицията на парламента, що се отнася до продуктите. Целта е ясно посочена засилване и по-хоризонтална позиция и при формулировките. Списъка на темите и на продуктите са приложени към основния акт. Това мога само да ви кажа по този въпрос. Благодаря. Виждам, че има желаящи да се изкажат, но може би тези желаящи са за следващия доклад, по който също е доклад, че господин Бове. Благодаря, господин председател. Аз също ще съм кратък. Благодаря на господин Бове за неговия доклад има споразумение в основни линии. Това е изключително важна тема за парламента. Ние сме готови да работим с парламента, за да намерим решение. Що се отнася до детайлите, е, при някои от измененията бихме искали да обсъдим по-голяма гъвкавост. Е, това имам да кажа. Благодаря. Е, Добре, прекрасно. Господин Бовен няма какво да добави. И така преминаваме към точка 8 от дневния ред. Правила за отчитане и план... А, не. Не, не. Седма точка. Моля да ме извините, казва председателят. Мерки за насърчаване и информиране в полза с стопанските продукти, стратегия с висока европейска добавена стоеност за насърчаване вкусовете на Европа. А, и а, така господин Бове а, ще разгледаме проекто доклада и а, става дума за съобщението на комисията от март 2012 година. Господин Бове иска по-селективен подход. Благодаря, господин председател. Ще бъда и кратък. Целите, разбира се, на този е, доклад е да се опре на текста на съобщението на комисията от март 2012 година, що се отнася до насърчаване и информиране. Мисля, че позициите на комисията се вписват в правилна посока. Те трябва да допринесат за това да, да не се е, предоставя приоритет на основните е, продукти а, а днес наистина има сериозни очаквания от страна на потребителите и на гражданите и по-голямата част от хората искат местни продукти от високо качество. И за да се впишем в тази насока, трябва по-ясно да бъде посочено това с по-ясна селективност и приемственост и синергия между различните инструменти за насърчаване. За мен е изключително важно някои основни точки да бъдат ясни, свързани с специфичните методи на производство, географския происход и традициите и съществуващите културни традиции. Не само с класическото производство, а и включване и с пряка продажба от производителя и продукти, които да бъдат консумирани в региона на происход, на И трябва да се посочи по какъв начин се стимулира местния пазар, като се избегне загуба на биоразнообразие и как това води до допълнителна полза за местните производители. И в рамките на приоритетите на комисията това би трябвало да засили именно тези специфична продукция, така че да се постигнат нови мерки, които разбира се ще се свързани с по-голям бюджет. Това трябва да се предвиди и аз добавям това аз съм е, за един ясен и силен бюджет, така че да можем да изпълним целите си, но е, е, това трябва да бъде съобразено с условията. Благодаря. Председателят, благодаря много на Жозебове. И така, откривам дискусията. Има колеги, които се записали. Para final благодаря, господин председател. Мисля, че това е отлична възможност, която най-сетне може да даде впечатлението на фермерите, че всичките техни инвестиции, положените усилия, свързани с хуманното отношение към животните, както и социалните условия за работещите в областта на земеделието, наистина ще бъдат оценени. все повече се увеличават изискванията в областта на селското стопанство, но това нито води до по-висококачествени продукти, нито до по-добри приходи за селските стопани. Така че е много важно да се предприемат мерки, за да се промотира продукцията на селското стопанство в трети страни. Тук в Европа само имаме 500 милиона потребители и в Европа трябва да насърчим конкуренция между висококачествени продукти и продукти на различни цени. Що се отнася до висококачествените продукти, все още не правим достатъчно, за да си гарантираме добра позиция на световните пазари. Затова смятам, че е необходимо политиката в областта на рекламата да е свързана с е, подкрепа за износа на европейски производители, особено малки и средни предприятия. И е добре тези малки и средни предприятия да могат да се възползват от увеличения износ за пазарите на трети страни. Същевременно е добре да се насърчат малките и средни предприятия да работят в групи, за да могат така да постигнат някаква критична маса, която да им позволява да участват в търговски преговори на световните пазари. Необходимо е да се направи така, че да се преодолеят и някои бариери, които пречат на хората да изнасят продукти различни затруднения, липса на информация. Трябва да се предостави информация, трябва да има информация и за лица за контакт в трети страни. Става дума и за... Трябва да се вземе предвид и пазара на дребно и хотелиерството, така че е добре държавите членки да бъдат по- по-активни и да може да се насърчат действията в областта на пилотните проекти. Така ще може да се гарантира ползата от това, че тук в Европа имаме такива строги изисквания, що се отнася до проследяемост, до етикетиране, до безопасност на храните, до а, условия на труд, до хуманно отношение към животните и прочие. В крайна сметка, всички тези условия, които се налагат за работата на селските стъпани, водят до един по-висококачествен продукт и е добре това да се подчертае на световните пазари. Що се отнася до подбора на програмите на национално равнище, Комисията трябва да излезе с ясни насоки за държавите членки и трябва да оцени програмите. Всъщност оценката трябва да се подобри. Трябва да има една строга система за оценка на проекти с конкретни показатели. Ето да кажем, ако да, да, може да се оцени дали дадена програма позволява да се увеличи е, даден пазарен дял. Необходима ни е информация за сълскостопанските продукти. Съществуващите програми в тази област вече са довели до някои положителни резултати, но мисля, че е необходимо опростяване и подобрение, особено що се отнася до административната тежест. Твърде много са бюрократичните изисквания, докладчикът вече го подчерта, и в този контекст е важно комисията да може да обмисли една възможност за авансови плащания от една трета до две трети и те да са. И в този смисъл искам да поздравя докладчика. Съгласна съм с основните насоки в неговото предложение. Разбира се, нямаме е, възможност да навлезем в големи подробности, тъй като има ограничения за броя думи. Затова няма как да навлезем в подробностите за сигурността на е, продоволствието и прочие, но е много важно да се направи така, че селските стопани да могат да разчитат на едни достойни доходи. Готова съм да работя с вас по въпросите, които току-що засегнах и смятам, че моите предложения могат да направят така, че докладът действително да откликне на потребностите на селските стопани. Благодаря. Sono diversi colleghi iscritti a parlare, vi chiederei... Доста, благодаря. Доста е, колеги е, се записаха е, за изказване и ще ги помоля да е, се изкажат по-кратко, защото днес искаме да включим и заседание на координаторите. Да, наистина това е повод да стигнем до стратегия за насърчаване, и информиране в тази сфера. Аз съм аз приветствам е, това насърчаване, тази промоция не само в Европейския съюз, но и извън него. Много важно е да се отчита е, различните аспекти, включително и хуманното отношение към животните. Е, тук се говори за кратък търговски цикъл на реализация. Аз съм съгласна с комисията. И смятам, че подобна промоция, подобно насърчаване, трябва да се впише в един по-широк подход. Също така трябва да се предостави премии, да се предоставят премии за продуктите от устойчиво земеделие, екологосъобразното това също се вписва в развитието на селските райони. Особено, що се отнася до продукти, които носят допълнителна полза, трябва да се говори и за защитените наименования за происход, но не само за тях. Реформата трябва да се съсредоточи върху тези аспекти, които наистина носят допълнителна полза. Включени са различни категории продукти, трябва да се упростят програмите, особено когато става дума за няколко допълнителни трети и Това исках да прочета изключително бързо, господин председател. Благодаря, заместник председател Балсон. Так, хер ordförande, о так, хер... Благодаря, господин председател. Благодаря, господин Бове. Кратка дистрибуторска верига. Това е изключително важно за развитието на селските райони, защото има много райони в Европа, където има съсредоточие на малки ферми, на малки производители, които се намират далеч от големите пазари. Именно поради тази причина ние трябва да изградим специфични логистични вериги, така че да гарантираме добро действие на тази система. Това е от изключително значение за селските райони. Но когато говорим за местни пазари и за местно производство, не трябва да забравяме, че днес повече от 50% от европейското население е, живее в слабо населени райони. там трябва да се въведе етикетиране на защитените наименования за происход – така че да не се появяват продукти без такива означения. Има още два елемента, които може би не са свързани с реализацията на тази продукция, но са от особено важно значение. Трябва да се защитат традиционните продукти трябва да се съхранят знанията, свързани с, хранител, с храните от високо качество. Знам, че днес се дигитализират голяма част от методите на производство, но, драги колеги, ако загубим истинските традиционни знания за производство на тези храни, на тези продукти, какво ще оставим за дигитализиране на едните поколения. И още нещо изключително важно е да говорим за биологичното разнообразие. Биологичното разнообразие не се свежда а, само до а, някакво разнообразие на диви видове. Това е въпрос свързан и с защитата, с опазването на а, регионални и местни видове растения и животни. Това е задължително условие за постигане на е, земеделието на бъдещето. Трябва да се съхранят тези е, основи на бъдещето. Благодаря, госпожо Полсън. Следващия оратор, благодаря господин председател. Ще бъда съвсем кратка. Е, телеграфен стил. Напълно е, съм съгласна с госпожа Пълсън. Темата наистина е изключително важна. Искам да подчертая два аспекта. Всички видове продукти, всички, е, всичко, което е защитено е, в рамките на развитието на селските райони, не трябва да бъде оставено без средства. Трябва да сме сигурни, че комисията ще завиши средствата, предвидени за тези мерки. Трябва да бъдем особено внимателни. В противен случай няма да се постигнат целите за насърчаването. И мирас и unas мирас mucho más altas, de, eh, como ha dicho ya la señora. Наистина трябва да бъдем изключително амбициозни. И още нещо, всички храни трябва да бъдат а, включени в мерките за насърчаване а, при еднакви равноправни условия. Да речем виното и мерките за насърчаване на международния пазар, дали не могат тези мерки да се приложат и за вътрешния пазар. Аз съм за това и ще внеса е, изменения в този смисъл. Последна бележка за господин Бове. Вие не е, не отделяте достатъчно внимание на мерките за насърчаване на пазарите в период на криза. Да, е, качеството е изключително важно, но смятаме, че трябва да се създаде инструмент за производителите, за цялата на верига при пазарите, които се сблъскват с затруднения. Благодаря, Луис. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин председател. Ще бъда кратък от името на моята група, от името на докладчика в Сянка, който беше възпрепятстван и не е в Брюксел днес след обед, за да участва в дискусията. Бих искал да кажа, че е, в общи линии ние споделяме изказаното от докладчика Наистина, мерките за насърчаване са изключително важни. Тук не става дума само за количествените измерения на реализираната продукция спрямо миналото. днес трябва да се насърчава особено много качеството на тази продукция. И за след а, различните продоволствени кризи трябва да си върнем доверието и по този въпрос аз а, си задавам въпроси, защото се предлага а, да се премахнат мерките за промоция, но смятам, че трябва да се финансират подобни мерки, така че да се възвърне доверието у потребителя. Така че по този точка бих искал още малко време. Господин Тарабела, господин председател, съвсем накратко искам да подчертая някои елементи, а, происхода и стимулиране на местната продукция. Не става дума тук да се спонсорира а, търговията на ябълки, произведени е, е, екологосъобразно от другия е край на земята. Е, що се отнася до устойчивите е, практики, развитие на селските райони и как се отглежда един продукт, наистина трябва да се постигне съответствие на всички тези разпоредби, и въпроси, които се обсъждат и в други комисии, така че е, да се е, насърчава потреблението е, по-специално записаното в течка, от точка 18 мерките и връзките между гражданите и производителите. Имам предвид някои мерки а, с устойчив характер в моя регион които могат да окажат въздействие на потреблението на плодове и зеленчуци сред децата, учениците и да се въздейства върху поведението в семейството. Благодаря. Grazie Mark Tarabella, Hayward, poi McGuinness. Hayward. Uh, thank you, благодаря много. Лим Ейлуард има думата. Искам да благодаря на Жозе Бове за отличната му работа. Ясно е, че една координирана стратегия е, е крайно необходима и не е на лице и за това трябва политиката да, да възнаграждава селските стопани и да има такава производствена политика, че да се откликва на новите предизвикателства. Подкрепям целите да се създаде висока европейска добавена стойност продоволствения отрасъл, да има по-добро по-добър синергизъм между различните инструменти за промоция и трябва да има подход, така че е, с лекота да се идентифицират и използват мерките за е, промоция. Ясно е, че промоцията се пренебрегва и подкрепям докладчика, защото смятам, че мерките трябва да се увеличат значително. Потребителите трябва добре да знаят отличните качества на европейската продукция и е, трябва информацията да се предоставя по достатъчно ясен начин. В момента в селското стопанство предизвикателствата са по-тежки от всякога е, по-рано, така че трябва да се вземе предвид е, цялостното значение на ОСП и това, че селските стопани защитават общественото благо, произвеждайки надежни продукти. Трябва да се вземат предвид произ... Е, и местните продукти, които имат а, основна насоченост към местна консумация. Според мен в доклада трябва да се съсредоточим не само върху разпространението, но и върху самият факт, факта, че продуктите са висококачествени и също така трябва да се насочим към третите страни. Трябва да се увеличи конкурентно способността и всички търговски партньори да си дават сметка колко висококачествени продукти се произвеждат в Европа трябва да подхождаме и по-нашироко да, към всички потенциални пазари на европейски продукти от земеделието. Така ще се катализира економически растеж в много държави членки. Ето, например, в моята страна а, само миналата година увеличението на износа на сълскостопански продукти а, е 12%. Политиката трябва да е ясна и разбираема за всички. Що се отнася до политиката за училищата, много се радвам, че в доклада се споменава и тя и е, се подчертава, че по този начин се увеличава ангажимента а, спрямо гражданите и селските стопани а, е, и те са включени по-добре. Трябва да се преодолеят и е, ненужните административни пречки. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин Елвард. И накрая, но не на последно място, Мерият Магинес. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на докладчика за свършената работа. Действително, имате много работа. Само 24% от европейските граждани е, разпознават логото за екологична, произве... Е, е, екологична продукция в Европа. И другите лога не се разпознават достатъчно добре и като цяло младите хора, оказва се, не се интересуват толкова много от качеството. Така че, действително, училищата могат да играят много голяма роля. Добре в училищата да се обърне внимание на това, защо младите хора изглежда имат по-глобална гледна точка от, от нас в тази комисия към локалните въпроси. Пожелавам успех на доклада и благодаря на докладчик. Благодаря, Мерия. Сега давам думата на представителя на комисията, господин Пачеко. Благодаря, господин председател. Приветствам тази подкрепа, която получихме, изразена от господин Бове. Изключително важна е тази подкрепа, защото работим по нови законодателни предложения и вашия доклад наистина е твърде навременен. Да, ние знаем какви са потребностите да се подкрепят именно тези продукти, които са с високо качество, но също така е важно да се гарантира и информираност по тези продукти. И това насърчаване трябва да се осъществи чрез развитие на пазарите и по-доброто познаване на характеристиките на европейската продукция, и за вътрешни и за външния пазар. Това беше подчертано от няколко от ораторите. Споделяме мнението на докладчика и на други членове на комисията, че въпросът свързан с кратките, с късите вериги е важен въпрос и трябва да бъде да се предвидят съответните бюджетни мерки, за да се развиват тези мерки. Благодаря отново за подкрепата, господин Бове. Благодаря. Сега отново ще дам думата на господин Бове. Благодаря. Работата вече а, напредва. Аз разбира се очаквам измененията, които ще бъдат внесени, за да продължим по-нататък, защото, както каза комисията, а, този а, доклад ще бъде от полза и за комисията, така че нашата работа ще а, бъде от полза за комисията. А, по отношение на качеството, за да бъдат ясни нещата, а, когато се говори е, за пазари, е, които се намират в криза, е, всъщност началото на тази бюджетна линия направи се опит да се продава излишъка, след това се промениха нещата. Да, трябва отговор на кризата, но не е в този бюджетен ред. Тук всъщност целта е да се насърчава качеството, а, трябва да бъде това обвързано с определени критерии и на европейско, и на международно ниво. А, има отговор на кризата, но не а, тук а, по отношение на качеството, а в рамките на дискусията по ОСП. Така че трябва тези неща да бъдат ясни. Благодаря ви. Molto bene, grazie. Благодаря ви много. Благодаря на докладчика Жозе Бове. Преминаваме към следващата точка от дневния ред, номер 8. Джори Гърлинг, докладчик по становище, вече е тук. Става дума за счетоводните правила и планове за действие в областта на емисиите и поглъщанията на парникови газове, дължащи се на дейности, във връзка с земеползването, промените в земеползването и горското стопанство. Ще обсъдим проект становището, изготвено от госпожа Гърлин по предложението на Европейската комисия за решение за счетоводни правила и планове за действия. Предложението създава правна рамка, която е важна, за да може този сектор на земоползването и промените в земоползването и гарското стопанство да бъде включено в целите за намаляване на парниковите газове в Съюза с 20%. Давам думата на докладчика госпожа Герлинг. Благодаря, господин председател. Това е сравнително кратък доклад, е, доста ясен, така че няма да е необходимо много време за обсъждането му. Искам от самото начало обаче да подчертая, че въпреки, че докладът е ясен, той е изключително важен и трябва да помним, че ако искаме отчитаме ефекта върху земеползването, промените в земеползването и горското стопанство, върху парниковите газове, ще ни е необходимо система за отчитане през едните години. Ще имаме възможност да се поставят нещата в верния ред, когато използваме факти и данни в бъдеще. Приветствам предложението на комисията. Това е амбициозна стъпка във вярната посока. Направих няколко предложения за промени в текста, които ще спомена накратко. Първата важна област се отнася до националните планове за дейности. Приложение четвърто. Аз предлагам да се премахне ползоваването на тези планове, защото те отиват твърде далече. Те трябва да останат доброволни, ако искаме да са в текста, трябва да бъдат по-гъвкави по естеството си. Държавите членки им се налагат твърде строги срокове за изготвянето на тези данни. Всичко това опроменява нещата, както от страна на държавите членки, така и на ниво комисия. По този начин не се стига до по-добро отчитане на парниковите газове, а се отклоняваме от тази цел. Може би водещата комисия ще има по-различно мнение, вероятно има възможности за постигането на компромис. Друга важна тема в становището се отнася до привеждането на земеползването, промените за земеползването, горското стопанство с международните конвенции, най-вече тази от Дърбан. Предложението беше изготвено преди окончателното решение, взето на срещата в Дърбан. За това искам да се приведат в съответствие предложенията на комисията с конвенцията от Дърбан. Промени в член 2 и участие в член 9 се налагат по тази причина. Друга важна област са делегираните актове. Въпреки, че признавам, че въпросът за делегираните актове е деликатен, има доста поричкане между институциите. Искам да се внесе промяна в предложението на комисията. В някои случаи съм примахнала в член 4, например, по общите правила за отчет, възможностите комисията да прави такива промени. Също в член 9.5 предлагам да се добави думата минимални промени. Така се ограничава възможността на комисията да се намесва. Всяка промяна трябва да бъде предмет на наблюдение от съзаконодателните органи, използвайки обикновената законодателна процедура. С това приключвам бележките ми. Благодаря, госпожо Гърлинка. Сега преминаваме към разисквания. но искам да помоля преди това координаторите да не се тръгват, защото ще продължим а, с заседание на координаторите. Госпожа Полсен. Благодаря. Благодаря на докладчика за това предложение, което е отлично, но искам да изразя едно възражения. Тъй като в Европа, когато говорим за горското стопанство, трябва да имаме предвид, че има огромни разлики между горското стопанство и проблемите му в южната част на континента и в северната част на Европа. В Южна Европа става дума за засаждането на допълнително гори, да се запазят горите, които съществуват е, да, срещу горски пожари, засушавания, които създават е, регулярно проблеми. Това, което става във Валенция, например, там бушуват а, е, огромни пожари и това е изключително голям климатичен проблем. Затова преодоляването на този проблем там е изключително важен. Държавите членки обаче не са еднакви. В моята страна, например, имаме съвършено различни проблеми от тези. Когато става дума, например, за улавянето на въглерод, ние имаме твърде много водни запаси. Затова нека да се опитаме да постигнем компромис. Да се опитаме да стигнем до общи норми, но същевременно трябва да имаме предвид, че тези норми трябва да отговарят на различни реалности, поради което трябва да включим и местно и регионално измерение. Благодаря за вниманието. Благодаря, госпожа Полсен, госпожа Елизабет Костингер. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика за нейната работа. Считам, че подходът, който прилага, е много добър – Няма съмнение какви са целите, които се преследват с дейностите, свързани с земеползването, промените в земеползването и горското стопанство. Радвам се, че докладчикът настоя да се коригират данните, показателите, които се предлагат, по мое мнение, трябва да се променят. Не бива да се допуска както каза и заместник председателя Полсън, да не се отчитат различните състояния в горското стопанство в различни части на Европа. Горското стопанство може да произвежда големи количества биомаса, и не бива да се допуска изключването му. Имам някои сериозни безпокойства, свързани с а, бюрокрацията, която се създава чрез тази система. Необходимо е да се прояви особена предпазливост, по мое мнение. В рамките на преговорите, в ГАТ, плановете за реформи, Струва ми се, че се налагат още повече бюрократични пречки пред горското стопанство. Така че ползите не съответстват на направените разходи. Аз съм за това да се прилагат стимули, Всяка проява на принуда няма да бъде особено полезна, но когато създадем стимули, както правим в други сектори на селското стопанство, получаваме много по-добри резултати, отколкото ако принуждаваме стопаните да извършват определени дейности съгласно заложеното в националните планове. Не бива да се допуска накърняване на правомощията на държавите членки. Господин Агню, знаете, че може да очаквате по-различно мнение от мен по тази тема. Самият въпрос, самата формулировка би накарал да потръпне всеки стопанин. Правила за отчитане и планове за действие в областта на емисиите, поглъщанията на парникови газове, дължащите на дейности във връзка с ползването. Всичко това дава нов смисъл на бюрокрацията. Например, че селските стопани трябва да преценят колко е емисии се дължат от отглеждането на овце и други съскостопански животни и да направят нужното за преодоляването на тези проблеми. Екологичното лоби за пореден път се опитва да затрудни живота на фермерите, които твърди, че подкрепя. Освен това, въпроса за тропическите гори. Зеленото лоби иска да се запазят. Но това, което се прилага е нелепо. Колкото повече поглъщане а, има, толкова по-бързо ще а, се развиват растенията. Въпреки твърденията, ние не забелязваме толкова силно затопляне. Днес е 9 юли. Аз вече имам информация за средният, средните валежи. И виждаме, че няма особена промяна през месеците. Също трябва да поставя въпроса за това, че ако аз не измервам колко метан произвеждат отглежданите от моите произвежданият от моите животни метан, аз ще бъда в нарушение на изискванията за съвместното спазване. Може би трябва да имам инструмент, с който да измервам миризмата. Госпожа Магинес, благодаря на госпожа Магинес за добрия и доклад. Трудно е да се противопоставя на това, което каза господин Акни относно реакцията на фермерите към това предложение, защото и моята реакция е сходна. Аз се интересувам какви ще бъдат практическите последици от въвеждането на тези решения. Тези, които не са запознати с текста на комисията, нека да го направят. Има едно а, почти сближаване на тези аспекти в селското стопанство. Може би това е оправдано от гледна точка на комисията, но това създава много бюрокрация и сложности за фермерите. Идеята за плановете за действие. Тук подкрепям госпожа Гърлин в нейния подход. Считам, че това е твърде а, принудително налагано. Освен това, кой може да отчита точно резултатите от фермерската дейност? Например, въвеждането през 2013 на ефекта от затревените площи и пасещата е нереалистично ние се фокусираме върху реформата на ОСП. Може би този доклад няма да получи заслужаваното от него внимание. Аз ще направя предложение за изменение, за да се засили дебата по този въпрос и да не мине всичко това без да се внасят изменения, да не бъде оловено от радарите. Благодаря. Мисля, че съветът да се запознаем с текста е добро предложение. Господин Полсен от Генерална дирекция околна среда има думата от името на комисията. Всъщност от Генерална дирекция по климата. Искам да благодаря на докладчика за отличната и работа този файл е доста технически, има доста съкръщения, които са резултат от международните преговори. Считам, че докладчикът е, е обхванала много добре е, тези технически аспекти по един цялостен начин. Тя настоява да се преведат е, текстовете в съответствие с конвенцията от Дърбан, което приветствам. Важно е също да подчертаем, че това предложение е за вземане на решение по правилата за отчитане, което означава, че се отнася само до държавната система, държавите членки, до служителите. И тези правила означава по какъв начин държавите членки ще се попълват екселските таблици, няма политически мерки, няма никаква бюрокрация, която да се налага върху фермерите в това предложение и нека това да е пределно ясно. Това, което се случва в политическия контекст е друг въпрос, но това предложение означава да се преведе този текст в съответствие с Дърбан и привеждането също в съответствие на правилата за събирането на данни на национално ниво. Благодаря за вашата работа и очакваме в бъдеще да обсъдим тези въпроси по-подробно с вас, председателят. Благодаря на представителя на Генерална дирекция по климата. Давам думата на Джули Гърлинг за заключителни думи. Благодаря, господин председател. Благодаря за направените коментари. Очевидно е, че има някои въпроси, свързани с горското стопанство. Аз с удоволствие ще получа предложение за изменение. Действително, отчитам, че има регионални различия и те трябва да бъдат отчетени. Благодаря на всички за любезните думи. Като изключим господин Агню, но той никога не е бил мил с мен, така че мога само да заявя, че Генерална дирекция Климат подчертава, че не става дума за отделни фарм, ферми или фермери при изготвянето на отчетите за държави членки. Аз разбирам това и логиката за това. Разбирам също много добре резервите на господин Агню, както и тези на госпожа Магинес, че евентуално ако всичко това се реализира както е планирано, ще се отрази върху начина, по на който Генерална дирекция Клима или ЕНВИ е, ще се опита да организира дейностите на ниво индивидуални стопанства. За това трябва да се разглежда съвместно с е, всички доклади по ОСП, които се разглеждат в момента. По мое мнение, моята отговорност и тази на комисията Агри е нещата да бъдат пределно ясни, да не бъдат изобщо осложнявани по какъвто и да е начин на този етап и да се обсъдят нещата, защото изглежда, че има опити да се осложняват прекомерно нещата и трябва да сме много твърди в това отношение. Моят доклад е съвсем упростен. Очевидно е, че в бъдеще ще обсъдим отново тези въпроси, когато бъдат прияти основните процедури за водене на отчетност. Благодаря на докладчика. Алберт Дес иска да направи кратък бърз коментар. Благодаря, господин председател. Имам въпрос към докладчика. 200 милиона бизона е имало на времето в Северна Америка 800 милиона кубически метра метан. Междувременно няма вече тези, такива животни там. Дали е било е, от съображение за решаване на проблемите с климата или газовите емисии. Не, не вярвам, че трябва да отговорите на този въпрос. Благодаря на всички. И така, приключихме с този въпрос. Срок за внасяне на измененията 4 септември. Припомням също така, че пропуснах да подчертая, че 29 август е срока за внасяне на измененията по докладите БОВЕ. И така, довиждане на всички утре в 9.30. Но сега ще помоля координаторите да останат, за да можем да проведем заседанието с тях. Благодаря ви. Excellent.